Действително ние трябва да говорим е, с един глас, да бъдат не само от европейските институции, от всички държави членки. Благодаря, господин председател. Е, е, колеги, дискусията по случая IYY приключи и ще гласуваме днес след обед, след като приключат дебатите по другите два въпроса. Следващата точка от дневния ред е резолюцията на Европейския парламент относно забраната на изборите за тибетското правителство в изгнание в Непал. Имате думата. Е, е, Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Ние всички с е, възхищение следим борбата на тибетците за намиране на решение е, в преговорите с е, Китай. Китайците не гледат на тибетците като на партньори в собствената им страна, а като на пречка, като на хора, които пречат на развитието е, в Китай. Също времено Многократно сме казвали, че китайското правителство би трябвало да се съобразява с международноправните норми. Но ето, че и Непал следва същата политика, не спазва международноправните норми и орязва правата на тибетците, които живеят на негова територия. Ако Бихме желали е, и ако искаме наистина да постигнем едно положително развитие в интерес на е, тибетското население, в Непал трябва с нашата резолюция да се обърнем категорично към е, правителството в Китай и Непал. Господин Танък има думата. Предишният оратор бе прекъснат. Откакто отпаднала е, монархията в Непал и с избирането на правителството в Катманду, е, е, Китай става все по-близка до Непал, така че не се изненадваме от това, че е забранени изборите за избори за правителство в изгнание и за парламента. Както виждаме, изборите през октомври станаха обект на репресии от полицията в Непал под натиска на Китай. И всъщност всъщност им това лидерите на Непал показват, е, че са, имат проявите истинска параноя спрямо Тибет. И Далай Лама е, всъщност подчертава това и той иска все по-голяма автономия на Тибета, не независимост. И се надявам върховният представител, която отсъства сега, ще повдигне този въпрос и с Китай, и с Непал, е, защото е, всъщност получаваме, те получават финансова помощ от британските денакоплатци. Има мирна съпротива от страна на тибетския народ. Мисля, че това е пример и вдъхновение значение за всички нас. Е, е, Непал се намира в политическа ситуация и политически и географски, но все пак той трябва да е, служи за вдъхновение на южния си съсед Китай, защото има репресивен режим, особено в северната част на Китай. И се надявам демокрацията да стане достояние на целия народ. Благодаря, господин Танок. Вие използвахте само минута и половина. Е, е, Вие имахте две минути, обаче използвате само минута и половина. Е, ако искате да добавите нещо, имате половин минута. Госпожа Лихтенбергер, благодаря ви. Уважаеми колеги, очевидно не е достатъчно да подчертаваме, че от Олимпийските игри 08 е, натискът е, върху тибетската култура се увеличава. Сега е, вече и в чужбина, и в съседните държави се упражнява натиск върху тибетците, така че те нямат възможност да участват в изборите за парламент и правителство в изгнание. Този натиск се увеличава все повече и повече през последните години. В резултат на което се ограничават е, правата, човешките права на тибетците, е, в конкретния случай правото на избор. Ние трябва да извадим полуки за нас самите. Китайското ръководство упражнява натиск е, върху управляващата партия в Непал и а, за това трябва много целенасочено да противодействаме на подобни инициативи. Госпожа Айланте, следващият оратор. Е, благодаря. Има три точки, които искам да кажа по измененията на АЛДЕ по тази резолюция. Е, първо, оправданието на изменението се основава на е, така временния характер на окупацията на Тибет от Народна република в Китай и забраната на изборите в Непал. Въпреки, че резолюцията има предвид забраната на изборите в Непал, обаче не трябва да го изтръгваме от общ общия контекст, именно е, статута на Тибет. На второ място, ако не се позоваваем на е, окупацията на Тибет, защото това е причина за натиска на Китай върху правителството на Непал, не можем, не можем да започнем е, да говорим по въпроса, без да е, говорим за убийство на Франц Фердинанд като начало на Първата столна война в Европа. И мисля, че единственото конструктивно предложение, което можем да направим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 между 39-та година и 90-та година е, имахме 15 правителства в изгнание, но независимо от това, ние в Пълша продължавахме да се борим за демокрация. И през 1989 година успяхме е, в тази наша дългогодишна борба. Създадохме една нова демократична Полша – на 28 май трябва да се приеме нова конституция. Живеещите в Непал и точно и, и в този контекст намирам, че наистина е много жалко това, че е, непалското правителство не дава възможност на живеещите в Непал тибетци да упражнят правото си на глас трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да неутрализираме натискът, упражняван от е, китайските власти. Тибетците, които живеят в е, Непал, трябва да получат право на избор, а правителството в изгнание да продължи да работи. Благодаря ви. А сега давам думата на следващия оратор, господин Ман. На 20 март около 80 е, хиляди е, тибетци в изгнание в целия свят е, упражниха правото си на глас. Нашите депутати, включително и тези, които е, са в групата, е, отговаряща за Тибет, е, наблюдаваха изборите. Аз самият участвах в една такава група наблюдатели е, в Швейцария, където изборите протекоха по демократичен начин и много спокойно в Непал под натиска на китайското правителство правото на глас на тибетците бе ограничено, то бе възпрепятствано изпорните е, бюра е, бяха затворени и е, тибетците, живеещи там, не можеха да отидат и да пуснат бюлетина в урните. А също времено в Непал се казва, че има свобода на словото, че има зачитане на правата на човека и така нататък изрично трябва да настояваме за спазването на правата на човека в Непал. Благодаря ви, господин Ман. А сега давам думата на ораторите от политическите групи и госпожа Басеско. Благодаря ви. Забраната от страна на непалските власти на изборите за тибетско правителство в изгнание е нарушение на човешките права членовете на тибетската общност организираха тези избори, за да демократизират своите институции. И мисля, че такава хубава инициатива трябва да бъде улеснена, независимо къде се състои. Крайно време е Непал да докаже, че демокрацията в страната функционира както вътре в страната, така и в международен мащаб да даде доказателства за това. Това е много важно, защото гласовете могат да бъдат валидирани до 15 април. Призовавам непалското правителство да възстанови спазването на човешките права на своя територия. Това е изключително важно за провеждането на добра политика на съседство. Благодаря ви. Благодаря господин Арасенис от групата на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Колеги, трябва да се борим за правата на човека не само в страните съседни на Европейския съюз, в Северна Африка и Близкия изток. Нашата политика трябва да е последователна спрямо всички правителства, които не зачитат човешките права. Господин Верховстат ни обвини в лицемерие и това е вярно. Понякога сякаш пред, слагаме преди всичко търговията, дори договорите в рамките на Меркосур е, унагледяват това. Е, е, защото там са, са обхванати също милиони селски стопани. Много често Комисията по външна търговия не отчита политиката на Европейския съюз в други области, а именно зачитането на политическите права. Тук трябва да настояваме за зачитане на политическите права на тибетските бежанци. <clears throat> Защото тук проблема а, засяга не само госпожа но и господин комисара Дегухт. Сега давам думата на госпожа Гризбек от групата на АЛДЕ. Господин председател, колеги, а, от години китайските а, власти преследват тибетците, а сега и, Нибел, и Непал пречи на тибетската общност да организира своите избори. Китай намери нов съюзник в преследването на тибетците и това е Непал. И въпросът не засяга само избори. От години непалското правителство под натиска на китайските власти непрекъснато ограничава свободата на словото на тибетците, които живеят на негова територия в Катманду бяха предадени тибетски бежанци на китайските власти. Забраняват се манифестациите, събранията, дори придвижването това са изключително чести явления, от които страдат тибетците в Непал. Затова нашия парламент трябва да се откаже от лицемерието, да изяви негодование и да заклейми репресиите в Непал и най-общо всички нарушения на човешките права и на Международната конвенция за граждански и политически права. Да поискаме Непал да престане с преследванията на политическите беженци и да спазва техните права наблюдаваме нещо много тъжно, което се случва в Непал, която беше приемаща държава за тибетците. И е много жалко това, което се случва. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Ромева и Руеда от името на Зелените. Благодаря ми много. Е, сега тези, които живеят в е, Тебат, е, в Непал, не могат да упражнят изборното си право заради натиска на Китай е нещо прекалено, защото натиска върху Китай, от страна на Китай, се е, забранява право, което се дава по международното право. И Европейския съюз трябва да е, осъди това и трябва да изразим нашето безпокойство не само от този факт, но това, че е, Китай принуждава друга страна да оказва натиск върху страна. И върховният представител, е, е, а също така и делегацията на Европейския съюз в Катманду, трябва отблизо да следи ситуацията. И аз мисля, че при е, настоящата ситуация повече не може да се чака настоящия натиск от страна на Китай трябва да е, стане обект на борба от наша страна е, с всички средства. Ако не го направим сега, мисля, че никога няма да го направим. Благодаря ви, господин Румева. Господин Таварес, от името. Благодаря, господин председател. Е, достатъчно ясно е, че Тибет няма право на самоопределение на собствената си територия. А сега народът, който иска да ги лиши от основните човешки права, когато те живеят в заточение, е един от аргументите на критиците срещу е, съпротивата на Тибет е, че Далай Лама не бил демократ. Е, обаче е, сега е много жалко, че по места, където живеят толкова много е, представители на Тибет, не могат да се проведат демократични избори. Искам е, тук да се разбере, че нашите правителства често отстъпват пред правителството на Китай е, за да е, могат да се съобразят с желанията на китайските лидери. Може би и правителството на Непал иска да постъпи така. Обаче, ако искаме Катманду да се държи по-добре тук в къщи, ние трябва да започнем е, да искаме нашите правителства за са по-принципни е, спрямо е, китайското правителство. Господин Ковач трябваше да вземе думата, обаче не го виждам. След като го няма, веднага давам думата на госпожа Маковей. Sub presiunea guvernului chinez, autoritățile nepaleze под натиска на китайското правителство, властите в Катманду попречиха на 20 000 тибетски беженци да гласуват за избора на министър-председател на правителството в изгнание. Правото на гласуване на свободни избори, правото на мирни манифестации са основни човешки права както за хората, така и за общностите. И колко, колкото повече препятствия се издигат, толкова повече се увеличава волята на хората да упражняват тези права. Обедена съм, че желанието на тибетските бежанци е сега да гласуват е още по-силно. Както от друга страна желанието на непалските власти да всеят страх се провали. Мисля, че върховният представител да говори от името на парламента и да заяви нашата позиция пред непалските власти. Сега стигаме до процедурата на спонтанните изказвания госпожа Есая. Olevaa Tiibetin hallit... Господин председател, репресивните мерки стават все повече и все по-страшни. Повече от 10 000 тибетци са възпрепятствани да подадат гласа си за правителството в изгнание. Тибет се разглеждат китайските власти като неразделна част от китайската територия и е поставен под е, цялостен контрол. Е, за съжаление, всеки път е, регистрираме, че наделяват економическите интереси. В Китай бе задържан дисидентът и големия творец Ай Вей. И сега установяваме отново нарушение на правата на човека под влияние на китайското правителство. Аз мисля, че всъщност Деляна, е, Делай е, Лама ще говори в моята страна и в мой избирателен район в университета и мисля, че ще говорим по този въпрос и по други въпроси, но е ясно, че поведението на е, Непал, който прави конфискация на документи е абсолютно недопустимо. Това, което става в Катманду, ми напомня една приказка, повече от 10 000 гласа не са преброени и се надявам Европейския съюз ще изрази единодушно своето мнение и не само за Непал, но и спрямо неговите господари Китай, за да има по-добро разбиране на връзката към Тибет и към Далай Лама. Той е добре дошъл в Ирландия. Thank you, Mr. Kelly. Господин Репо, господин председател, правото на участие в демократични избори е всеобщо човешко право. По този начин тибетците могат да защитят своята културна идентичност. Също на Далай Лама вече обяви, че той няма да се кандидатира за следващ мандат. На всяка цена е, трябва да е, отстояваме от тук е, правото на тибетците на демокрация, на независимост. Неприемливо е това, което се предприема от страна на непалските власти под натиска на китайското ръководство трябва при всички положения да положим усилия, за да гарантираме правата на човека на тибетците. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, е, както знаете, 20 000 е, представители на Тибет живеят в е, Непал и е, те имат е, и, и, и право да живеят в Непал, да упражняват економическа дейност, а също така и някакво политическо пространство, за да обсъждат помежду си бъдещето на Тибет. Е, сега изборите от 20 марта са важни дори за общността извън Тибет и са значителна стъпка към дълъг процес от реформи, както иска и Далай Лама. Но за съжаление, непалските власти е, е, така е, имаше всъщност така свиха и умрука си около тях и повече от 20 хиляди е, представители на този народ не можаха да гласуват на 20 март, но това не се случва за пръв път. На 1 октомври е, изборите в Непал, самите граждани на Непал станаха обект на строги мерки от страна на властите. А, освен това, те затвориха и представителите на Тибет, които гласуват на тези избори. Е, е, посолствата на държавите членки, както и нашето представителство, е, наблюдаваха те, това развитие, заедно с, с представители на Тибет и на правителството. Беженците трябва да имат право да упражняват свободата си на сдружения, съобразно с изискванията на международните норми за човешки права. Трябва да имат възможност плавно да прилагат тези права и достъпа до цялата територия трябва да остане и джентълменското споразумение с правителството на Непал и с върховния представител е, за беженците трябва да се спазва е, е, е, и трябва всички, които са заловени по шосетата на Непал, трябва да бъдат освободени. Определен брой представители са с статут на бежанци и трябва да получат съответната закрила от страна на властта на Непал. Искам да ви уверя, че Европейския съюз ще продължи да повдига въпроса с властта на Непал и ще ви уведомява за случващото се. Благодаря, господин комисар. Колегите за дискусия приключи. Ще гласуваме веднага след като е, приключи дискусията по последния, третия въпрос, е, а именно положението в Зимбабве. И тук е, давам думата първо на